Сесилия, ако ми позволиш, нека да ти благодаря най-сърдечно за това, че приключи е, тези доста сложни преговори по тема, която принципно е доста сложна, но и също по тема, която е тясно свързана с легалните възможности за миграция, обвързани с Лисабонския договор, тема изключително чувствителна, особено в настоящата атмосфера. И така ти постигна отлични резултати и по техническата страна, и по практическата страна. Гласуването ще бъде в 18.30, но нека веднага да кажа, че високо ценя положения трен от теб труд, както и този на колегите и на членовете на секретарията. Благодаря, можете да ръкопляскате. So, if there were, I should have asked if there were any other comments, but there don't seem to be, so... Трябваше сигурно да попитам дали има и други коментари от колегите, но никой не ми даде знак, че иска да коментира. Нека отново да проверя какво предстои по дневния ред сега, след всички тези промени. Добре, точка 6. Един формат за визии, разглеждане на проекта доклада. Докладчик е Силви Иван Кафман. Става дума за е, стикера за визи, които, който се използва вече от 20 години, но който се фалшифицира прекалено много и затова комисията предлага нов вариант с много по-добре, по-добри характеристики на сигурност. Силви Иван Кафман има думата. Благодаря, господин председател описахте за какво става дума. От известно време разполагаме с един ем, стикер за виза. Оказва се обаче, че той лесно се фалшифицира и от този момент нататък Европейската комисия се захвана с разработването на нов такъв стикер. Предложението е важно, Важно е да бъде по-трудно фалшифицирането на този стикер и разбира се, там където работим с единен стикер, това е естествено, защото имаме единна политика за визит. Този стикер бе обсъден с множество различни експерти в различни групи дълго време се обсъжда и комисията взе решение новия стикер да се приложи възможно най-скоро. Така че аз като докладчик предлагам да приема предложението на комисията, да не подаваме изменения, за да може да се ускорят нещата максимално. Това е от моя доклад, това е основна част от моя доклад. Имаме е, време за подаване на изменения до 11 декември. Колеги, ако имате изменения, подайте ги, разбира се, но моето предложение е да запазим предложението на комисията във вида, в който е. Благодаря, Силвия. Двама докладчици в сянка искат думата. Първо господин Волс от ЕНП. Благодаря, господин председател. От името на Петри Сарвама, който ме помоли да представя мнението му. Нека да благодаря на госпожа Кафман за отличната работа за, по този е, изключително наложителен доклад. Важно е бързо да се действа, за да може стикера за визи да бъде по-добре защитен от фалшификации. Петри Сарвама подкрепя една бърза законодателна процедура и за нас проблеми с предложението няма. Благодаря господин Депре от групата АЛДЕ е докладчик сянка по темата. Благодаря господин председател и аз поздравявам докладчика. Съгласен съм а, с доклада и с препоръките. Ние също няма да подаваме изменение, следвайки съвета на докладчика. Само един въпрос. От гледна точка на, а, техническите характеристики, този нов модел ВИЗА разработен ли е с оглед на така налечените интелигентни страници, т.е. подлежи ли на визирано четене? Интересно ми е какво може да ни каже комисията по тази тема. Нека да чуем комисията тогава по този въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря за зададения въпрос. Незабавно ще ви отговоря. Тези стикери са годни за машин, машинно четене. Какво означава това? Има част от стикера, която подлежи на машинно прочитане. Тя се попълва от властите и след това автоматично може да бъде прочетена от властите на контролно-пропускателния пункт. По същия начин функционират съответните части на вашите паспорти те могат да се сканират. Единствената разлика е, че в паспорта има безконтактен чип с биометрични данни, а стикерът няма да има такъв чип, тъй като а, той, е той не е документ за самолично с биометрични данни. Но разполагаме с информационна система, която незабавно ще свърже номера на стикера с съответните биометрични данни. А пък системата, визовата информационна система вече ще задържа, съдържа биометричните данни и така ще се прави проверка за съответствието. Благодаря. В такъв случай, ако нямате допълнителни коментари, крайен срок за подаване на измененията е 11 декември 12 на обяд това преминаваме към седма точка. Автоматичен обмен на данни за регистрацията за моторни превозни средства в Латвия. Представяне на проекта доклада. Колеги, съветът възнамерява да представи проект решението за автоматична обменяне на данни във връзка с решението Прим за данните за регистриране на моторни превозни средства в Латвия. Госпожа Ернст не присъства. Госпожа Плайн ще представи проекто решението на съвета и автоматичния обмен на данни. Заповядайте. Госпожа План, думата е ваша. Благодаря, господин председател. Уважаеми участници в заседанието, нека да ви представя решението за автоматичния обмен на данни за МПС в Латвия. Страните членки са приложили общите разпоредби за защита на данните, съдържащи се по шести раздел – по съответното решение на съда, което според е, решението от Прюм е необходимо условие за да се започне автоматичен обмен на данни като цяло и е, обмен на пръстови отпечатъци. И е, генералният секретарят на 11 ноември подаде изпълнителното решение за Латвия за започване на консултации като съвета също прикани и парламента да излезе със становище в три, срок на, от 3 месеца за засилване на трансграничното сътрудничество в борба с тероризма и трансграничните престъпления. За това парламента ще има, ще бъде много благодарен на т.е. съвета ще бъде благодарен на парламента, ако ние можем максимално бързо да подадем това решение без забавяне. Благодаря. So I think here the coordinators decided that... Тук по силата на правилата на Донт доклада ще се поеме от ГУЕ. Госпожа Енс не може да присъства в момента, за да отговори. Ако никой друг от го няма тук в залата, аз мога да кажа, че е, срока е много-много кратък. Три месеца дава съвета е, и за това измененията трябва да бъдат е, подадени на английски, за да можем до 8 декември на обед да можем да те да могат да бъдат подадени. На следващото заседание госпожа Енс вероятно ще има възможност да коментира. Добре, така ще направим. Благодаря. И преминаваме към общ, осма точка, съобщение от комисията за парламента и за съвета за трансфер на лични данни от Европейския съюз на щатите по директива 9546 след решението на съда по делото Шремс. Извинете ме, колеги. Okay. Uh, colleagues, um, the... Uh, колеги, трябваше да започнем с е, представенето е, от страна на комисията. Изчакваме сега господин Морилио, който ще бъде при нас след 10 минути. И за това ме съветват да прекратим заседанието за 10 минути. Очевидно се движим добре във времето. Но моля не повече от 10 минути. Представителят на комисията ще бъде тук. Затова моля след 10 минути бъдете отново в залата. How am I doing today? <clears throat> Um, Колеги, извинете за е, отлагането. Сега господин Борио е тук. Благодаря за търпението и можем да започнем с дискусиите и презентацията на комисията по съобщението от ноември. Всички сме наясно колко е важен въпросът. А, нашият дневен ред е толкова а, сгъстен, освен това има и толкова много проблеми и въпроси след а, решението на съда, но а, бяхме решили така или иначе да разговаряме в подробности по това какво означава решението Шернс и за това ще искам да чуя и докладчетите в сянка, за да можем и да проведем една дискусия. Сега първо давам думата на господин Мирил, за да представи така ключовите моменти от комуникацията от ноември. Благодаря, господин председател. Извинете ме, е, получи се някакво недоразумение. Бях убеден, че сме уточнили точно в колко часа ще започнем, т.е. 4 без 10, но случва се. Уважаеми депутати, е, както знаете, преди 8 седмици съдът обяви е, за, е, за невалидна директива 9546 след е, делото. Става дума за защита, защитата на личните данни. И с съдебната практика се изпраща едно послание, именно, че не само трябва да се защитават лични данни, когато се обработват в Европейския съюз, но и когато тези данни се предават някъде в чужбина. С други думи, правото за защита на личните данни пътува с тези данни. Keeping that in mind, we still believe that a renewed ние във всички случаи продължаваме да смятаме, че най-добре е да вървим по линията на споразумението Сейф Harbor, за да можем и да е, защитим правата на гражданите, а и на економиката, защото е, обмена на лични данни е изключително важен – Засилихме разговорите с администрацията на щатите след решението на съда, защото то ни дава ясни правни насоки в това отношение. Ще говоря и по този въпрос. За сега, когато се е, отмени решението Safe Harbor, това изважда от възможност за взаимодействие стотици е, дружества тук и отвъд океана и създава несигурност. Затова и е, в нас се влизат е, много във връзка. Ние също, за да ни питат как да преоцедират, ние също се обърнахме към бизнеса и е, искахме от комисията, да, т.е. бизнеса настоява ние да дадем правна сигурност. Но ние в край на кръщата не сме основните участници в този процес, не сме, далеч не сме и единствените. Защитата на данните в края на кращата е основната основно задължение на националните власти за защита на органите. И е, това е и основната теза на решението по делото Шремс. Е, комисията много се внимава да спазва тези правила, когато работи на практика. Национ... Европейския надзорник по данните и комисията си сътрудничат в е, тесен план по всички въпроси за защита на данните и член, това е, е работната група по член 29 на преди няколко, през октомври тази работна група призова европейските институции да намерят решение с е, американските власти, евентуално да се поднови е, споразумението Safe Harbor. Работната група ще продължи с анализа по въздействието на решението с Хермс за търсене на други инструменти за прехвърляне на данни. За сега е, компаниите могат да използват стандартните договорни клаузи поне до края на януари 2016. Това е много е, важно пояснение, защото дружествата имат необходимост, абсолютна необходимост от правна сигурност. Комисията излезе с е, е, съобщение след решението на съда и то се позовава именно на тези заключения от работната група. Тук не става дума за законодателен текст, ние не създаваме нови разпоредби, а само разясняваме какво съществува. Базираме се на документи за насоки, от които се ползва и работната група по член 29. Надяваме се, че е, даваме едно изчерпателен преглед за альтернативни инструменти които могат да се използват по силата на директивата за защита на лични данни, особено когато няма адекватност на, на режима за защита на данни, данните. Така наречените стандартни договорни клаузи между европейски, компании от Европейския съюз и от трети страни, там се предвижда, че задълженията за опазване на данните трябва да бъдат спазвани и от износителите от Европа, и вносителите, т.е. така наречените вносители на данни. Четири кръга е, клаузи са очертани, които се използват от европейските дружества. Също има задължителни е, корпоративни е, правила, като стандартни договорни клаузи. Тези задължителни правила предвиждат да се спазва режима, одобрен от националните власти. А европейските правила за защита на данните – раз, предвиждат едно обща забрана за прехвърляне на данни, ако няма съответна адекватна защита. Няколко са тези нива на защита, примерно необходими данни за сключване на или изпълняване на договор. Второ, е, прехвърляне на данни, които са необходими за е, съдебната практика. И трето, прехвърляне на данни при е, свободно и информирано съгласие на съответния индивид. Има и альтернативни инструменти и а, е, ние е съвсем ясно а, раз, а, и, оказваме в а, съобщението, че тези други альтернативни инструменти а, са много по-сложни от, е, възможност, от е, режима за реална адекватност на е, режима за, на защита на данните. Дружествата могат да разчитат на възможностите за даване на съгласие за предаване на данни не може, разбира се, да се упражнява натиск и съответния субект трябва да е наясно с рисковете, които следват от предаването на тези данни. Освен това, търсенето на такова съгласие представлява и допълнително бреме за съответните дружества. Дружествата в момента са доста ограничени, когато търсят альтернативни инструменти за предаване на данни, затова комисията счита, че е необходимо да има по-стабилна нова рамка за трансатлантическо обмен на данни в е, рамките на е, споразумението Safe Harbor. Защо? разговорите ни с щатите върват в, с, с цел да постигнем именно такова споразумение, като защитата на данните, разбира се, е, е от основен приоритет. Комисар Юрова излезе с становище. Ние разговаряме нееднократно с американската страна в, страната на, в средата на ноември. Вече започнахме и разговори за последващо споразумение след Safe Harbor. Комисара Юрова се срещна с съответни представители от администрацията, секретара по търговията и други. Тя също така обсъжда въпроса с Белния, Белия дом, с Федералната комисия и с различни депутати от щатите. Среща се и с бизнеса, и с гражданското общество. Като нейното послание се развива в три измерения. Защо искаме допълнително споразумение за, от вида Safe Harbor – за да може да се спазят изискванията на съда. Не искаме нещата да вървят така, както са били до сега. Искаме достатъчно стабилно споразумение. Това се подчертава и в нашата комуникация. Е, нашето съобщение, извинете. 13 препоръки вече сме формулирали и е искаме да гарантираме, че новото, новия режим ще бъде достатъчно сигурен и стабилен но а, все пак а, двама партньори са необходими, за да е добро танкото и за това нашите е, колеги от е, Америка също трябва да поемат своята роля. И в такъв смисъл е много важно как се държим ние на масата за преговори добре е, да, че имаме амбициозни цели. Надяваме се до края на януари да стигнем до нов режим. Много е амбициозна целта, но може да бъде постигната, ако и щатите искат това. До момента нашите дискусии се спират върху четири въпроса по така една възможна пост-сейф Харбор рамка. Първо, новият режим да бъде достатъчно силен и да има ангажименти от страна на администрацията, които да бъдат на щатите, които да бъдат задължителни. Да речеме да съответните ръководители на звена да бъдат задължени да прилагат тези, този режим после отделни е, оплаквания от е, американски граждани следва да бъдат е, разрешавани и разглеждани или разрешавани. Ако не, това не стане, да има съдебен процес. После самосертифициращите се дружества от е, щатите трябва да бъдат е, обект на надзор. Как? Това те първа се обсъжда. Но според нас най-добре ще е да се използват националните органи за защита на данните, било сами или с, а, в а, сътрудничество с а, щатите. Трето. Необходимо е да има гаранции че достъпа до е, данните, особено за целите на националната сигурност, отговарят на принципа на пропорционалност и необходимост. Няма в такъв смисъл е, в Штатите се започва и дебат по този въпрос. Е, така, сигналите са окоръжаващи. Настоящата законова рамка според нас е достатъчно е, стабилна, но сега остава да установим какви са последиците от решението. Ограниченията в закона обаче трябва да се отразят реално и на практиката на място. Затова трябва да има и механизъм за последваща проверка, т.е. да е ясно, че съответните гаранции е, са реални. Трябва да има доклади за прозрачност, регулярен отчет от американските дружества за достъпа им, е, за това колко са използвали информация и така нататък. Има съответни разпоредби в щатите, на които можем да се базираме и можем да искаме от е, съответните преговарящи от щатите да карат такива изисквания за регулярна отчетност е, като задължителни в пост Safe Harbor е, споразумението. В Вашингтон постигнахме известен напредък за това как да преодолеем ограниченията и как да се създаде надзорен а, механизъм за използване на данни, за прозрачност и за отчетност, доколко са били използвани данните. Но е необходимо да се работи още по два от основните въпроса, а именно отчитането, отчетността и режима за надзор на само сертифициращите се дружества. Необходимо е също да имаме и политически подкрепа в е, Конгреса и правителството на щатите. Бизнеса определено иска да има ново споразумение или нов режим. Гражданското общество също счита, че едно такова стабилно споразумение ще повиши сигурността на личните данни в щатите. Същевременно, нека да кажа ясно, разговорите определено не винаги са лесни и много още имаме да работим. Комисията е предложила ред работещи решения за една солидна рамка и се надяваме, че ще успеем успешно да приключим преговорите в близките няколко седмици. Но като се има предвид решението на съда, правителството на щатите трябва да прояви повече разбиране и повече творчески дух, за да намерим един успешен режим в толкова краткото време, с което разполагаме. Комисар Юрова всъщност беше в Штатите точно когато се случиха терористичните нападения в Париж – това създаде много така предизвикателства в политическата среда, за която тя трябваше да преговаря. Сега се е, говори за засилено сътрудничество в борбата с тероризма, което е, все о, поставя все по-силно е, въпроса за съчетаване на интересите на националната сигурност и защитата на личните данни. Штатите и Европейския съюз трябва да се сътрудничат, за да няма и пречки в двустранните им взаимоотношения. Но само една изчерпателна рамка с ангажименти от страна на щатите ще осигури нивото на защита на данни, които очакваме от Европейския съюз и което съответства на нашите закони за защита на данните. Именно за това и работим. Благодаря. Благодаря много, господин Марио. Толкова важен е този въпрос за случващото се с решението Safe Harbor и много колеги са заинтригувани от него за това. Ще започнем, разбира се, с докладчиците в сянка и после всички други, които искат. И така, директно за НЕП, господин Във. Благодаря много, господин председател. Благодаря на господин Морил за представенето на решението, неговите последици и това, което вие планирате от тук нататък. Axel. Ja. Nochmals vielen Dank auch für Ihre Ausführungen. Das hört sich. Äh, И така, благодаря ви за цялата предоставена информация. Много беше обстойна, много беше подробна. Хубаво е наистина да я очертаем по тази тема. Наистина прехвърлянето на трети страни, на информация на трети страни е изключително важна част от целият този въпрос. Това, което аз искам да повдигна като въпрос е доколко е вероятно до края на януари да получим някакъв резултат. Как ще се справите с въпроса за хармонизацията навсякъде в Европейския съюз? Как изобщо можете да гарантирате нещо подобно? Тъй като става въпрос за националните власти, е, отговарящи за защитата на данните. Те също ще имат своето тълкование на това как би следвало да се действа. А пък искаме да има някакъв вид а, е, а, е, хармонизация. Дали имате готовност за по-застъпена роля, по-сериозен контрол? Също така, като че ли има повече заангажираност в Съединените щати. Следва докладчикът Сянка от СНД, от Социалистите и Демократите. Благодаря много. Както знаете, вече сме в окончателния вариант на регламента за защита на данните и ние сме включили вече в голяма степен последиците от решението на съда. И така, при положение, че и ние, и комисията толкова сериозни усилия сме положили, за да разберем какви са последиците от това решение на съда, какво може да кажете за Съединените щати? Знам, че комисар Юрова е била там, тя докладва за това колко са сериозни а, от другата страна на океана. Но какви стъпки са предприяти, тъй като решението на съда казва, че няма достатъчно защита на данните в Съединените щати. Може ли малко повече по тази тема да споделите? Каква е реалната ситуация и какви са реалните стъпки предприяти от страна на Съединените щати? Е, Софи Интервелт, има думата. Благодаря, господин председател. Е, Съгласно с казаното на вече, е, това е наистина важния въпрос. Какво ще направят Съединените щати за своя собствен интерес? Не защото ние нещо искаме от тях, а защото за тях е добре, ако искат да боравят с Европа, ако искат да имат някакви взаимоотношения. Защото с цялото ми уважа... уважение към вас, е, господин Фонсека, казва авторката, а, защо а, е, това е а, е, тема от, за заседание на високо равнище, а пък ние обсъждаме по този начин. Все пак става въпрос за адаптиране на практиките в Съединените щати. Точно това казват съдиите, без значение как го можем да го изтълкуваме. Това е което е необходимо. В крайна сметка трябва те да адаптират своите правила. Ние не се занимаваме с който и е да било, само защото ние е приятел. Те трябва да имат нужната нормативна рамка. Така че чух това, което говорихте. Много интересно, но Всъщност, вие вървите по периферията, не говорите за нещата по същество, малко повече проверка, малко повече докладване и така нататък. Не това е проблема. Съдиите не казват, няма достатъчно доклади за исканите права за достъп. Съдията казва, данните не са безопасни, не са е, сигурни в Съединените щати, защото има неограничен достъп. Това е същността на съдебното решение. Така че какво правим в случая? Какво, за какво говорим? Не е сериозно така. А, какво ще бъде реалното решение тук? Ще има ли такова решение? Съединените щати готови ли са да се задействат, защото ако не са, чудесно, това е техен избор, но това определено ще а, стане, се превърне в а, проблем за трансатлантичните прехвърления на данни. И това, което хората трябва да разберат е, че ние а, е, третираме реши, а, е, защитата на данните като някакво а, е, желание на някои групи в парламента. Но не, това е реално право. Това е, е също толкова важно право, като правото на живот, свобода и е, не е измъчване. Не можем просто да си преговаряме, защото така ни е удобно сега. Ако ставаше въпрос а, е, за а, е, забраната на измъчване, а, за измъчване по същия ли начин ще се го трени, третира комисията? Тук не става въпрос за а, едно ясно решение от страна на комисията, което трябва да се вземе дали Съединените щати предоставят достатъчно а, защита на данните. И съда казва, не. И комисията какво е направила, за да убеди Съединените щати, че ако иска да а, взаимодейства с Европа, трябва да предостави необходимото а, ниво на защита на данните. Това е същността на въпроса. Не докладване, прозрачност и така нататък. Това е същността на въпроса. Благодаря, казва председателят. И сега а, Започваме с господин Бони от останалите членове на комисията ни. Благодаря за направеното представене. Смятам, че всички разбираме колко е важно да се намери решение след решението на Европейския съд. И искаме да постигнем своите цели, но аз имам много съмнения поради три причини. На първо място, нашите очаквания и очакванията по групата за член 21 е тези времени решения да са само до края на януари. Извинявайте, член 29. А, да, искаме да има някакви реални решения за до края на януари. И това е много важно за бизнеса, за предприятията, особено за малките предприятия, за които е изключително трудно да спазят всички тези критерии, свързани с съответните клаузи. И така, въпросът е, от една страна имаме оптимистичен сценарий, а от друга страна, това, което трябва да направим, това, което е нужно комисията да направи до края на януари когато няма да имаме вече каквито да било решения с Съединените щати и когато а, натиска от групата по член 29 ще бъде отново по-силен. Има думата следващия оратор. Благодаря, господин председател. Много внимателно слушах и явно предстои доста работа, като резултат от решението Шремс. Много подробности, които би следвало да бъдат въведени. И чувам, че се говори, че трябва до края на януари всичко това да се направи. Честно казвам, се давам въпроса дали това е възможно, как изобщо ще се справим. А Съединените щати искат а, да имат търговия с нас, това е нормално, това е ясно. А когато говорим за Safe Harbor и защита на данните, искам да знам какво се случва с моите данни. Данни, които се събират, изобщо всякакъв род данни за мен, които се тълкуват в последствие. И смятам, че именно тълкуването на тези данни има много конкретни е, последици за съответните хора не става въпрос само за нежелана поща и реклами, които не са ви нужни. Става въпрос също така за информация, свързана с заеми, кредитни истории и така понякога дадени деца не могат, не им се разрешава да летят. Изобщо не винаги може човек да разбере защо е подложен на тези условия. Тоест не говорим за сравними нива на защита на данните и наистина има доста въпроси от е, наша страна за случващото със Съединените щати или поне някои власти и предприятия имат твърде много информация. Имаше доклади по начина по който беше организирано решението Safe Harbor, но можем ли наистина да имаме а, доверие на тези стандарти, които съществуваха тогава? Смятам, че наистина трябва да изградим такива а, устойчиви стандарти и а, наистина и аз бих искал малко повече информация за това а, как ще се осъществи всичко това в а, м, бъдеще. Благодаря, Бригите. Госпожа Лопес Ангияр има думата. Господин, извинявайте. Редица от преждеговорившите изразиха е, своите притеснения и аз също бих искал да зная как е, е, това решение на съда ще се отрази и на други е, въпроси, е, които са много чувствители, чувствителни. Говорим за нарушаване на човешките права, такива каквито са очертани в хартата – Обичайно такъв род а, решения съдържат известна степен на а, принципните положения а, и тук става въпрос за а, стълкновение с европейското законодателство, тъй като се нарушават правата, очертани в хартата за човешките права. И така, Механизмът на обмен на данни, познат като Safe Harbor, със Съединените щати не е достатъчно надежден. И това решение на съда може да се използва и за приложение в други случаи, други а, решения. Член 8. А, правото на лична неприкосновеност на личната информация. И ние сме имали подробен дебат тук. И а, понякога хората дори не знаят към кого могат да се обърнат, за да стигне това до съда. Но обикновено такъв род а, решения имат въздействие и върху други правни документи. Така че прилагайки тази логика могат да бъдат анулирани и други правни инструменти. Тоест, би било интересно да чуем от комисията а, какво а, смятате, че ще бъде въздействието на това решение в а, други области. Благодаря много, Фернандо. Следва Ана Гомес. Заповядайте. след като участвах в семинар преди много години между Съединените щати и е, Европейския съюз, точно за защита на данните, осъзнах, че няма никаква защита на а, е, данни в а, е, Съединените щати. Не става въпрос само за познатите ни ем, институции и служби, които събират данни. Става въпрос за най-различни частни и публични институции, които могат да събират данни, да създават бази данни и да ги продават. Всъщност ние говорихме с един бивш а, член на Конгреса на Съединените щати, който създава своята, своето, предприятие за точно създаване на такива бази данни, които в последствие се продават и а, в крайна сметка какви полуки не се извличат от това. И сега, с оглед на а, решението на съда, какво прави всъщност комисията? Защото именно решение на комисията е в основата на а, така наречения Safe Harbor а, механизъм а, през 2000 година. Вие казахте, че това е отговорност на националните органи за защита на данните. Но много от нашите членове, честно казано, не се интересуват точно какво ще направят или а, смятат тези национални власти. Аз искам да знам, че комисията се е свързала с тези органи, за да ги накара да спазват това решение. Що се отнася до Португалия, моята държава, аз всъщност се обърнах към нашата комисия за защита на данните и ги попитах а, дали правят нещо. Да, опитват се да направят, те предупреждават, че съществува това решение, не забраняват а, да се извършва стопанска дейност по друг начин. И аз даже ги попитах за списък от фирми, получих го 125 фирми, предимно фармацевтика, козметика, страхователни, Луи Витон, Португалия, производители на бира, минерална вода, мобилни а, телефони и така нататък. Но това са предприятията единствено, които са идентифицирани а, от а, началото на това решение до сега. Те все още се опитват да а, намерят и други предприятия в предишните 10 години. И това е само Португалия. Аз мисля, че нашата комисия се опитва да направи всичко каквото може, но се съмнявам, че нещо се е променило на, на практика. И да, наистина, предприятията са предупредени, че има такова решение на съда, но какво променя това? И така въпрос ми е какво реално прави комисията, за да гарантира, че правителствата и националните органи за защита на данни действително спазват решението Safe Harbor и след това съм съгласна с вече казаното. Това трябва определено, трябва да е много по-нагоре в нашия дневен ред. Това няма да се реши с някаква бърза работа от страна на комисията и съвета. Благодаря проверявам дали има още някой, който иска да се изкаже. Явно няма. Само да ви припомня какво имаме като времева рамка. Видяхме на 26 октомври госпожа Юрова. Тя каза, че ще се върне на 10 януари при нас. На 10 януари повтаря председателят и ще ни уведоми за напредъка на преговорите. Но сега въпросите, които задаваме, наистина показват колко е неотложно да се а, намери някакво решение в този срок. И аз съм толкова скептичен, колкото и членовете на нашата комисия, а, дали ще успеем да спазим крайния срок. Така че, ако може да чуем а, дали ще има някакъв напредък до този край всъщност за 10, 10 декември. 10 декември става въпрос, не на за 10 януари. Няколко пъти се обърках, казва председателят. Може би е свързано с а, моите болки в крака. А, ако може информация за това, имате думата. First of all, thank you very much for, for your question. And I must confess that uh, hearing you, I... Благодаря много за въпроса. и слушах внимателно казаното от вас. Важен е въпрос за това какви са разликите ни по същество. Ще се опитам да отговоря на няколко от въпросите. Ще започна от въпроса на госпожа Интфелд. Що се отнася до политическото ниво и административното ниво. Сред решението на съда незабавно на административно равнище взехме реш, решение, а на политическо равнище комисарят Ярова, Ярова уведоми американската страна, че правилата за данните са изцяло променени поради това решение на съда и за това комисаря Юрова беше в Вашингтон с мандат от комисията през преди 15 дена. Много добре си даваме сметка, че а, от две години преговаряме по темата с американците и си даваме сметка, че темата е политическа по своя характер и както Хуан Фернандо Лопес Агилар каза, тук става дума въпрос става дума за реалното движение на данните и за защитата на данните на практика. Ще се опитам да отговоря на зададените въпроси по-конкретно. Ще започна от въпроса на господин Фос. дали американците знаят, че нещата са се променили. Моят отговор е да. Те си дават сметка, че економическите интереси, които ни свързват, трябва да бъдат преразгледани на една нова основа след това решение на съда. Ако се върна на административните въпроси, колегата ми беше в Вашингтон а, и че а, в а, Федералната комисия са е, по-негъвкави, но в администрацията е, на Белия дом е, вече се разбира за какво става дума и е необходимо да се постигне договорност преди края на януари 2016 година. Комисарят Юрова ще дойде в Европейския парламент след 10 дена, за да обясни нещата пред вас. Работим на всички нива с американците и тук, и във Вашингтон, а и във ваш, а, навсякъде другата, където можем да се срещнем заедно. Основните принципи. Вече ви ги разясних в уводните си думи, а именно – преговаряме с американците, за да може да има яснота какво става след решението по случая Шремс и това, че трябва да поемат задължителни ангажименти, що се отнася до спазването на нашата система за защита на данните. Нито едно юридическо или физическо лице от Европа, например, няма достъп до правни средства за защита. Обсъждаме и други теми, а именно въпросите свързани с националната сигурност, господин Лопес Агилар казва, мерките трябва да са пропорционални и настояваме от американците а, верификация експост. Не знам точно как ще се разрешат тези въпроси в крайна сметка, но ние тръгваме от следното. Защитата на личните данни е основен въпрос и трябва да постигнем един добър, едно добро споразумение. Разбира се, всички знаят, че това няма как да стане без ангажимента и на отсрещната страна. Единственото, което мога да ви обещая на този етап е пълна прозрачност. Аз съм тук, комисарът Юрова ще дойде съвсем скоро във вашата комисия и ще ви информираме за онова, което сме договорили. Господин Вос и госпожа Гомес зададоха въпроси, свързани с ролята на националните органи и защита на данните. Разполагаме с директива, която предоставя съответните компетенции на комисията във връзка с съответния член. След решението ШРЕМ сработим с тези органи, за да можем да гарантираме дори в най-лошия сценарий защитата на данните да бъде гарантирана от всички и ще взема предвид а, вашия ангажимент. Ще продължим да работим. Не знам дали ще стигнем до решение, но се надявам това споразумение да бъде направено в рамките на стандартите. Господин Бони, вие казахте, че с тези преговори националната защита на данните, органите на национално ниво ще бъдат по-силни. Няма как, това е. А, и това са отговорите ми по конкретните въпроси. От години работим с американците и много добре знаем, че американските политици си дадоха сметка, че нещата са се променили след решението Шремс. Но няма, но не знаем какво ще може да се постигне. и се надявам, че ще успеем да постигнем споразумение. Какво е, е въздействието, господина Агилер? Какво е на масата на преговорите? Ние работим по тази тема. Има множество теми, които са важни и си даваме сметка какви са евентуалните последици. Смятаме, че разполагаме с добра основа за преговори. Има добри принципи, на които да се опрем и се надяваме, че ще постигнем възможно най-добрите резултати. Опитваме се да изградим обща позиция във всички европейски институции, за да можем да убедим американските ни партньори, че е, имаме обща позиция. Иначе решението няма как да бъде предвидено днес. Благодаря много. Давам си сметка, че може да има колеги, които искат допълнителни въпроси по тази тема, но трябва да се придвижи напред с дневния ред. Вече се късняваме. Комисарят ще бъде тук на 10 декември и ще се обсъди тази тема отново. Така че, колеги, моля, да запазите допълнителните си въпроси за 10 януари, когато комисарят ще бъде тук. Разбира се, тогава ще сме много близо до крайния срок. Благодаря много за тази презентация, господин Мирил. Ще се срещнем с комисията по тази тема отново на 10 декември. А сега да преминем към към размяна на мнение на генерален директор на Генерална дирекция вътрешни работи, по-конкретно по сътрудничеството с Турция на тема убежище и управление на външните граници, вземайки предвид и срещата на върха в неделя на 29 ноември. И ще се разгледат теми свързани с е, работата на Либе, миграция, обежище, управление на границите и политика в областта на визите. Миналия октомври комисията публикува първия доклад във връзка с либерализирането на визите и пътната карта и очакваме е, доклада от първата съвместна комисия на Европейски съюз Турция, както и от срещата на държавните правителствени ръководители вчера на 29 ноември. Давам ви думата за... Чермен, uh, um, uh, it's almost a, a fluke of... Благодаря много. Всъщност е, е поради каприз на календара, че съм тук днес. Е, трябваше да дойда по-рано, но сега се появявам е, е, веднага след срещата на Европейския съвет. И ще ви дам малко повече информация. за срещата вчера, която бе е, описана като историческа. Срещата между Турция и е, държавните правителствени ръководители на 28 държави членки на Европейския съюз. Работим с Турция. И, е, е, особено ангажиран заместник председател господин Тимерманс за разработване на съвместен план за действие и за правление на миграционните потоци. Това започна в началото на октомври целта беше да се работи заедно с Турция, за да може да определим как най-добре може да се постигне по-добро управление на миграционните потоци, как може да се спре каналджийството и как можем да задълбочим отношенията си с Турция в областта на управлението на миграцията. Стигна се до съвместен план за действие Европейския съюз с Турция, който беше договорен на 15 октомври. В този план за действие са очертани няколко теми, по които си сътрудничим с Турция. Имаше множество искания от всички страни, имаше много искания и от а, турска страна. Ако мога да опиша казаното от турска страна, първо искат се много по-чести срещи на ниво държавни правителствени ръководители, Европейския съюз Турция, второ ускоряване на либерализирането на визите, на трето място напредък в преговорите по присъединяването и на четвърто увеличение на средствата, за да може да се даде подкрепа на Турция за работата за помощ на беженците, пристигнали в страната. Тази план на действие. Ама и вече е одобрен на заседанието вчера, вече предстоят конкретни е, срещи с турските власти, за да се види точно как ще се подредят е, тези действия и е, как ще може да е, се е, гарантират изпълнението на взаимно поетите отговорности. Срещата на върха вчера ни даде възможност да се договорим за приложението на този план за действие, както и за множество други елементи. Смятам, че начина по който е описана срещата нееднократно, е съвсем правилен, именно, че евро... отношенията Европейския съюз Турция се задълбочават. Ще организираме работата си и срещу организираните мрежи за каналджийство. Ще има списъци, ще има проверки за нелегални заминавания, двустранните споразумения за реадмисия, които съществуват, ще се вземат предвид и тяхното приложение ще бъде задълбочено. Има и мерки за по-добра интеграция на сигрийски беженци, които са в Турция с режим на специална временна защита. Има и мерки във връзка с образованието за децата на сирийските семейства. Както вече казах, има множество искания и от турска страна. Едно от тях е създаването на Център за беженци. Вчера Европейския съюз се договори за мобилизирането на първоначална сума от 3 милиарда евро за този център. Но подчертавам отново, не става дума да се плати на турските власти за сътрудничеството, а по-скоро да им се помогне, за да приемат беженците в Турция. На второ място – има договореност да има срещи на върха между Европейския съюз и Турция. Един формат, който ще се определи по-нататък, в зависимост от конкретните теми, но се предвижда те да се провеждат а, два пъти годишно и да бъдат съпъствани от диалог на високо равнище, на министерско равнище и на ниво комисия, възоснова на плана на действие ще има и други срещи на високо равнище, политически диалог и диалог по енергийните въпроси, например. На трето място. Още в средата на декември ще се проведе между конференция, на която ще се обсъди ще се отвори за обсъждане глава 17. Обсъждат се и други глави, които е възможно да бъдат отворени, но при доста от тези глави има сложен подробен процес. Трябва да се, да се разгледа цялото право в всяка една област. Помислете си само през последните няколко години колко много се е променила областта на европейското право, за която, например, е, вашата комисия е компетентна. Така че всичко това трябва да се вземе предвид и да се обсъди при обсъждането на главите. Трябва да се вземе предвид и темата, и темите, попадащи под вашите компетенции, именно глави 23-24, така че държавите членки са запазили правото си да излязат с позиция по това дали или не да бъдат отворени тези глави през пролета на 2016 година. Генерална дирекция вътрешни работи работи по ускоряването на процеса на облегчаване на визовия режим. Доста сложна беше тази дискусия. До известна степен имаше усещане, че може просто да се определи дата и да се каже до тази дата, за да може да се придвижим за, към облегчаване на рижовия визовия режим, трябва да се изпълни тези и тези елементи. Има пътна карта, свързана с облегчаването на визовия режим. Има над 17 елемента, които трябва да бъдат приложени и оттам нататък облегчаването на визите може да бъде обсъдено много, въведено много бързо. През следващите два дена ще обсъдим различните възможности, които могат да бъдат въведени. Вече се работи по правни текстове в областта, но трябва да изчакаме да се събере новия парламент и могат да бъдат въведени много правила и чрез правителствени декрети. И така има много елементи, които трябва да се приложат. Целта е да се постигне облегчаване на визите до края на следващата година. Дори има упоменаване по-конкретно на октомври 2016 година заключенията на съвета, но там се казва, че това е под условие да бъдат изпълнени елементите от пътната карта за облегчаването на визовия режим. Процесът, разбира се, означава, че след това предстои да се направи съответното предложение, да се премине през разглеждането му от съзаконодателите, законодателите на европейско равнище и след това финализиране. През последните седмици работим доста сериозно, за да разработим и задълбочим да всички работата по всички теми, които обсъждаме с турската страна и да гарантираме по-добро управление на миграционните потоци. Знаем, че над 600 000 души са пристигнали през последните няколко месеца на гръцките острови. И в началото много повече е, обръщахме внимание на миграционните потоци от Италия, от Либия към Италия, така че е, сега преминаваме към още една важна глава при миграционните потоци и мисля, че е много важно да се е, работи в е, условия на взаимно съгласие, както и на споделяне на тежестта. Над 2 милиона сирийски беженци са пристигнали в Турция, е, над 8 милиарда щатски долара са отишли за подкрепа за тези беженци има постоянен миграционен натиск към страната и са необходими допълнителни средства, тъй като ще дойдат и още хора. Трябва да се а, работи сериозно по националните програми за презаселване и европейските програми за презаселване. Въпроси, които обсъждаме от много време, Целта е да се създадат условия, които да привилегироват легалната миграция пред нелегалната. И така. Господин председател, много ви благодаря, че ми дадохте възможност да се изкажа. Надя... Е, съм сигурен, че дискусията ще бъде оживена. Timing, as you said. Да, темата не можем да подценяваме колко е важна. Благодаря ви, отлично се справихте с времето и факта, че сте тук е, съвпадна много добре с времето, след срещата на върха в неделя и така нататък. Мисля, че почти всички присъстващи депутати поискаха да се изкажат. Ще дам думата първо на координаторите. И така, определено се радвам, че можахме да се видим с вас веднага след срещата вчера. Надявам се, че ще можем да отделим максимално време на темата. Тя е изключително важна. Ако могат колегите да се придържат към ограничения за изказвания до две минути, Биргит Ципъл. Започваме с нея. Заповядайте. Благодаря. След срещата с Турция се появиха, т.е. останаха много още нерешени въпроси. Очакваме все още и приноса на страните членки за финансиране на Върховния комисариат за бържанците, за доверителния фонд, а също така и е, като че ли е, контрола на външните граници на Европейския съюз са проблем. Може ли да ни кажете откъде ще дойдат тези 3 милиарда евро? Втори въпрос. Вече ми умръзна да чувам колко много прави Турция по отношение на бежанците. Ако сравниме броя на гражданите с е, размера на страната, например, Ливан понася много, много по-голяма тежест от Турция, но ние споменаваме само Турция. И казвате, че трябва да се употребят парите за жилища, училища и така нататък. Къде точно ще се случи това? Доколкото знам, повечето от сирийците не живеят в лагери, а в турските градове. Как точно ще се организира помощта да отива за бежанците? Освен това, Турция трябва да контролира границите си, така че да не минават бежанците в Европа и следва да приемат обратно мигрантите, така че ще в един момент се очаква там да пристигнат повече от 2 милиона. Но нищо не чухме за вътрешното приместване. Това е много важно. Освен това, доколкото разбираме, за сега сирийски бежанци в Турция няма да получават убежище. После, отварянето на глави за процеса за присъединяване. Ние по принцип и моята политическа партия смята, че Турция трябва да стане член на Европейския съюз, но за момента с Ердоган начало не смятам, че това е редно да стане. Първо, Турция трябва да постигне известни промени, да подкрепи промени в законодателствата и едва тогава ние да отваряме нови глави защото там кюртите, журналистите, е, адвокатите, всички, които имат, надигат критичен глас, не се чувстват много комфортно в Турция. Така че трябва да поставиме тези въпроси, защото ние ги повдигахме и до сега. Нищо не се е променило. Благодаря, колеги. Придържайте се към ограниченията за две минути, казва председателя. Госпожа Стивенс има думата.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 всъщност те биват премествани и е, докато няма ясно прилагана система за квоти, тези хора ще се озоват в Европа. Така би трябвало да могат търсещите убежище да подават молбите още в лагерите. сключени с споразумения с Сирия, говори се за ред е, мерки, за помощ, е, за инфраструктура, за посрещане на бежанците, за укрепване на границата. Но защо трябваше да се е, отваря отново е, разговора за присъединяването на Турция и облегчаване на визовия режим? Като че ли цената, която ще платим, е доста голяма. Госпожа Сържентини, заповядайте. Oh, I'm so sorry. Um, please go ahead, Cecilia. It's my Thank error. you. Thank you. А, извинявайте, Сесилия, заповядай. Може би не ви разбрах, но останах чувството, че първо ще дадете думата на координаторите за това. Много е, казаха колегите, колежката си повдигна въпроса за парите, е, сега наближава коледа и ще почнем да правим дългите списъци с желания, но все пак, къде, откъде за Бога ще се вземат тези 3 милиарда? Добре е да го знаем. А също така искам да знам, вярно ли е, както твърдят някои вестниците е, за глава 17 е, за економическа и валутна политика, вярно ли е, че тя ще бъде открита, така ли или не? И после е, либерализирането на визовия режим до края на 2016 това също е в списъка на пожелателните очаквания обаче е, за, за демокрацията, за човешките права Турция има още много какво да прави. Всички говорят, че трябва и още по-задълбочена реформа на съдебната система в страната. Какво правят те? За нас това са ключови моменти. После Ердоган се обърна срещу политическите си опоненти съвсем неодавна. За нас това е голям проблем. Той как се решава? Какво правиме сега? Просто им плащаме или си плащаме, за да си успокоим съвестта. Защото ако ще говорим за бежанци, всеки трети намиращ се в Ливан в момента е беженец. Тя е миниатюрна страна и оттам са се изсипали един милион и половина бежанци от Сирия. Така че, а, ако ще говорим за бежанци, трябва да направим нещо за Ливан. Тя е много, много, много по-язвима страна. Нещо прави ли се по този въпрос? Ще се прави ли? Благодаря, Сесилия. Извинявай, аз бърках. Сега вече по реда на заявките. Гласове от залата. Sorry, sorry, my apologies. Um, Judith Sargentini followed by Mrs. Vergia. Госпожа Саржентини и след това госпожа Вържия. Не, обратното, извинявайте. Първо, извинява се председателя, първо госпожа Вържия. Няма, няма нищо толкова страшно. И госпожа Сържетин може да се изкаже преди мен. Няма нужда да бъдем толкова формални. Но, нека да кажа. Срещата на върха в момента, в която се е, състоя, беше убит активист за човешките права в Диарбекир. И ние не можем да мълчим за подобни убийства, защото трябва да се знае истината. Откъде от, е, атентатите, убийствата. Сложни са проблемите. Там е, казва се, че има много твърда политика към правата на човека, гражданските свободи. Сега знаем какво се случи и с Русия боен самолет Даеш има своите собствени средства и това се получава благодарение на търговия с петролата. Искам да питам две неща. Първо, нещо крайно странно се случва с пристигането на бежанците в момент. Е, всеки път ни казвате, че ние така поставяме акцент на потока от Ливия към Италия – но е, едва ли не е, Италия е, в Ливия няма да, държавност. И сега какво се случва? И, и че Италия също не си е, върши работата като държава. Обаче в Турция идват три пъти повече бежанци, а пък Турция уж държавата си върши работата. Какво се случва? в края на краищата не е лошо да сме наясно какъв е отговора на въпроса, как точно идват тези беженци. После, Right, Human Rights Watch и други организации на гражданското общество а, са обект на претърсвания в Турция. Не е лошо да, да, да сме наясно какво точно се случва. Сега, Джудит Сържентини, Благодаря. Бергит Сипо каза практически всичко, което аз исках да питам, затова няма да го направя. Но нека да е, изкажа похвалата си за Европейската комисия, за отличните данни, които предоставя за това страните членки, какви средства предоставят е, на различните международни програми с удоволствие преглеждам тези данни, но това не ме кара да вярвам повече на системата. Вярвам на вашите данни, но не вярвам на системата. Срещата в Турция, питам се, що за сделка е това? Презаселване и облегчаване на визовия режим – от години се занимаваме с този въпрос и съвета всъщност не, не се съгласяваше. Тези 3 милиона, откъде? Откъде идват? Какво означава точно? За какво ще бъдат харчени? 2 милиона евро и 3 милиарда. Не е чак толкова много, като се има предвид, че даваме 1,8 милиарда в Африка сега, не на вас трябва да казвам тези неща, защото вие представяте Европейската комисия, но голяма част от нас тук така оставаме с чувството, че не сме наясно кой ще бъде облагодетелстван от тази сделка и не сме с чувството, че това ще бъдат бежанците. Си, грация, президента. Господин Коро. Преди 5 години един господин, така наречен тогава Кадафи, поиска 5 милиона, за да се справи с проблема с беженците. Защото и Европейския проблем, е, парламент каза не, защото Кадафи не даваше човешки права на тези хора. Та, въпросът ми сега е какви гаранции за човешки права дава господин Ердоган, като се има предвид е, как се нарушават човешките права в Турция. Сега казахте, че е убит един адвокат е, по уикенда, е, но също се преследва опозицията, непрекъснато се преследват активисти за човешките права журналисти. Последните няколко години е, сме дали 9 милиарда предпресъединителни фондове на Турция и според мен въпроса с защитата на човешките права не се е помръдно и на йота. И е, господин Ердоган играе прекрасно една двойна игра, не дава никакви гаранции и определено си сътрудничи с много съмнителни лица. Така че какви са гаранциите за тези 3 милиарда? Те така или иначе няма да бъдат достатъчни, като се има предвид колко са бежанците, но пак това са много пари и нямам никаква увереност, че те ще бъдат разходвани по подходящия начин. Просто даваме му да си прави каквото си иска с една солидна сума. Госпожа Мусолини. Io pensavo che oggi ci veniste a dire che fino... Благодаря, господин председател. Аз очаквах днес да чуя, че това е споразумение, по което Турция ще даде на Европейския съюз 3 милиарда, за да либерализираме видовозовия режим с Турция не трябва да забравяме какво се случи. Има убийства сега, убит депутата. И тогава въпросът е кой проверява какво се случва с съответните пари. Турция и Сирия си осъществяват търговия, трафик на оръжие, хора. Сега излезе, че руския боен самолет не са го свалили терористи, както си мислеха турците. Господин Депре. Благодаря, господин председател. Мога да кажа, че нямам огромно доверие към господин Ердоган. И определено не съм съгласен с провежданата от неговата а, политика. Кюрдите са единствените, които се противопоставят на ДИО, а пък а, камионите с петрол се минават спокойно през Турция. Три въпроса имам. Първо цифрите. Изчетох официалното съобщение след срещата и е, там се говори, че на Турция бежанците струват 8 милиарда. После 7 милиарда се каза някъде, после някъде се каза 6. Къде, е, откъде идват тези оценки и каква е всъщност точната и по-вярната цифра? И е, сега тук е, в момента в лагерите има 500 хиляди, не 2 милиона, по-малко отколкото има и в Ливан и в Йордания. Та, колко пъти ще даваме по 3 милиарда общо? Защото е, така ангажимента ви, който сте поели, за колко години се от нас? Второ, либерализирането на визовия режим. Е, вие казахте, че има какво да се прави в 70 направления. А изведнъж ще либерализирате визовия режим от е, октомври. Е, позволете ми все пак да ви задам един е, въпрос. Те няма да спрат. Това е смешно. Няма. Просто като дадете облегчение на визовата режим, ще отворите още една врата за идване на тези хора. Трето. Реадмисия. Е, за кого се отнася това? турците, които идват тук? Или е, тези, които са влезли незаконно, и тези, които не са получили статут на беженец? И така, едно предложение, с което ще приключа. Е, Турция се смята за е, сигурна страна. Сигурна за кого? За адвокатите, за кюрдите. Е, нека да помислим добре преди да я слагаме в този списък. Um, Благодаря, Жерар. Госпожа Дюрек има думата. Господин Дюрек, извиняйте. Благодаря, господин председател. Имам въпрос във връзка с нещо, което за първи път чух в това заседание. Нещо, което не беше обсъдено на предишни срещу високо равнище. борбата с а, каналджиите а, и сътрудничество с Турция по този повод. Знаем, че там има много сериозна дейност в Егейско море. А, явно това беше споменато сега, но в каква степен, какво е направено, в каква степен ще си сътрудничи а, Турция с а, а, правоохранителните сили на европейските държави. В каква степен а, ще се случи това? Какви са постиженията до момента в борбата с каналджиите? И какво може да очакваме в, кратко, в краткосрочен план? Особено а, ни вълнува а, дали има а, решение за разширяване на операция София от Егейско море към Черно море и как това ще се случи. Благодаря, госпожа Гион. Аз в голяма част чух нещата, които исках да спомена в изказванията на своите колеги, но искам наистина да коментирам а, отварянето на различните а, глави по присъединяването. Шестата глава по-конкретно. все пак, а, при положение, че има двама арестувани журналисти с подозрения в шпионаж, а, при положение, че а, директор Комориети и а, всички а, знаем а, какви други случаи а, има, но въпросът ни е да не би случайно последния път, откакто сме го обсъждали, да са се променили условията за отваряне на тази глава или а, и в този смисъл доклада годишния доклад за присъединяването, който беше публикуван, има много елементи, които наистина са в посока на присъединяване. също така, вие казахте, че и сте ходили в Турция и сте се срещали с свои партньори, но в каква степен е различно описанието, което вие получавате от това, което получаваме директно. За милиардите колегите говориха, така че аз няма да се спирам. И последно място, ако може и аз като господин Диопре да попитам какво става с включването на Турция в този списък сигурни държави. Това не беше споменато. Искам да знам какво става. Благодаря. Следва Ска Келър. Thank you. Um, I actually just want to благодаря. Аз всъщност искам да дам, задам няколко въпроса по отношение на вътрешното преместване. А, никакви а, цифри не се споменаха дори и за ангажиран с бъдещ план. Само се хвърлят а, а, вече а, говорните 20 000. Но какво става с тези 20 000? Какво е свършено от това? А, също така имаше една малка среща на високо равнище с 9 държави членки преди реалната среща на високо равнище. Кои държави членки участваха, искам да попитам. И също така мисля, че има известно объркване за това дали става въпрос за безопасна държава или безопасна трета държава. Правилно ли приемаме, че става въпрос единствено за о, безопасна страна на происход. Защото това ще има съвсем различно а, а, съвсем различно отношение по, а, във връзка с а, бежанците. Thank you, Chair. Следва Кети Пери. Заповядайте. А, благодаря. Няколко въпроса като докладчик по по Турция за този а, парламент. Какво е новото при а, преговорите за присъединяване? Доколкото разбирам, Франция вече ам, от година е отеглила ветото си а, за глава 17. От 2013 говорим за а, визи. Така че какво е новото при енергизирането на тези а, а, преговори. Това искам да попитам. И Кипър оттегли своето вето. И като парламент ние сме за отварянето на глави, но не сме много за затварянето. И така, след това искам да попитам за борбата с, каналджу, с каналджиите и в последица на това, което попита Ска Келър. Германия иска да има последващо е, среща на високо равнище във връзка с 40 хиляди разселени беженци. Трети а, е, страни имаме в момента споразумение за а, е, реадмисия на а, граждани от Турция. Тук става въпрос единствено търсещи обежище, които са разгледани мобите им в Турция или пък ще въжили ли или другаде, или в Гърция защо тогава настоящото двустранно споразумение в Турция, между Турция и Гърция не е достатъчно? Ще спра с тези до тук с въпросите. Благодаря на всички колеги, че са толкова кратки и ясни. Господин Вайден Хоре. Благодаря, господин председател. Смятам, че е много полезно да се обсъжда, да се говори с Турция и да се следва подхода на реал политик. Смятам, че резултатите от този климат може да са малко разочароващи без реални реални значими последици в, в, в действителност това, че хората биват убивани е нещо, което би следвало да се да се а, обсъди, да се премахне, да се преослови по някакъв начин. Не може да се остави в ръцете на ПКК. А, бежанците идват в, а, отиват в Турция от а, Сирия. 70 хиляди кюрдски бежанци, разбрахме ние, че са разселени в Турция и може би ще дойдат в Европа като резултат това споразумение. Това е тема, която не се засяга в заключенията и а, може да доведе до допълнителни потоци а, бежанци. Много кюрди просто не могат да останат в своите региони. И това именно е въпрос, който макар да не е стъкна обект на настоящото среща на високо равнище, ще бъде изключително важен за резултата. Би следвало много сериозно да обсъдим с Ливан, с Ирак, държави, които имат много по-сериозни ситуации по отношение на бежанците и смятам, че би следвало да говорим много по-сериозно с тези държави с цел по-голяма стабилност. Благодаря, Джозеф Томаш Седовски има думата. Благодаря, господин а, председател. Аз няколко а, въпроси имам, доста кратки. На първо място, гаранциите. Какви са, бих искал да знам, гаранциите, които ще ни даде Кър... Турция за това, че а, тези средства ще се използват именно за беженците, а не за някоя партия. На второ място, от юли насам Турция все по-често ни изпраща бежанци. И аз говоря с много НПО, които ми казват, че има реално набиране на хора, които ще се предвижат към Гърция. И аз искам да знам как можем да вярваме на държава, която систематично ни лъже. На трето място, наказателния кодекс. Поглеждам и там има за а, клаузи за фалшифицирането на а, а, документи. А, и искам да попитам защо тези 25 000 е, души, които си изкарват прехраната по този начин, не са преследвани. На същото място, визите, е, кога е, би следвал, кога най-накрая ще направи Турция непре нужното в това отношение. И на последно място, наистина ли е Турция сигурна държава, какво ще би отговорила един кюртски гра... кюрт, ако го попитаме за това. Благодаря. Госпожа Анна Гомес. Аз бих искала господин Руете да ви попитам защо няма реално работеща програма за вътрешно преместване. Защото в Португалия всички ме питат къде са бежанците. На следващо място въпроса за човешките права. Той напълно ли е забравен от съвета, особено при много сериозните случаи, включително убийството на този депутат, адвокат, журналистите в затвора? Защо въпросът за Кипър се пренебрегва? Чувам, че се работи по споразумение, но трябва да знаем повече за това. По либерализацията на визите ще а, цитирам следния твит. Турция използва беженската криза, за да а, да използва да има облегчен визов режим. Това е неетично, но хитро. Но това Европейския съюз да а, приеме подобно споразумение е не само неетично, но и глупаво. И така, също така искам да попитам а, не само откъде идват парите, но а, искам да попитам и къде отиват и как ще мониторираме. Това не трябва да бъде е, не бъдат след средства, които отиват в е, болниците, лекуващи ранените от Даеш и други, които участват в е, превоза на петрол и така нататък, които не трябва да а, отиват за бомбардиране на кюрдите, а, не трябва а, защо всъщност това пари, тези пари да не отидат в Ливан или Ирак за училища, защо не се ползват по друг начин, който да прекрати а, доставките за Даеш. Благодаря, Ана. Госпожа Валеро. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да задам няколко въпроса. Така и не сме реално разгледали тези въпроси с корените им причини. Защо изобщо напускат хората своята държава? Това е един от най-ключовите моменти за това да се реши въпроса. Всъщност всички тези бежанци бягат от Даеш, а не от свързаното с а, а, проблемите а, на кюрдите. Нека да не гледаме на кюрдите като или кюрдския въпрос като ам, ам, корен на проблема. Господин Карков има думата. Благодаря, господин председател. Наистина понякога е доста трудно да живеем с съсед като Турция, особено като гледаме самолетите над нашия остров всеки ден. Но да се работи с тях и реално да се сътрудничи с Турция за решаване на проблема е друго. И макар да сме критични към Турция всеки път, а, наистина смятаме, че е ключов партньор за решаването на бежанската криза. Но а, от това становище до отваряне на следваща а, глава в преговорите има доста м, разлика. Хората, които обичат Европа, които смятат, че място на Турция в Европа, гражданите на а, Турция ще бъдат предадени още веднъж защото ние не казваме, че ще преодолеем тези глави. Ние казваме, че ще ги а, отворим и ще следваме критериите. А пък сега виждаме, че в Турция няма как да спази условията, а пък им даваме тази фалшива надежда. Така че, ако искате нещо да дискутираме а, за Турция, нека да обсъждаме, да речем, как се прилага морското право. Нека да видим кога е готова Турция да преговаря по съответните глави. И на следващо място, аз се присъединявам към въпроса на колегата Кати. 137 хиляди 137 искания за връщания и значи 137 хиляди действително са желанията за връщане, от които само 3833 са удовлетворени. Мислите ли, че това е правилно страна на комисията? Благодаря, господин Кърхов. И сега последните въпроси от нашите депутати двама. Първо господин Лопес Агиар и след това още един, за да може и господин Руете да отговори. Благодаря, господин председател. Мисля, че господин Руете и вие можете да усетите какви се чувствата в тази зала. Няма някаква задоволеност, нито пък и а, може да се каже, че сме а, дори озадачени за това, че не се действа по друг начин във връзка с политическата ситуация в а, Турция. И така, искаме конкретни въпро... а, отговори. Две неща не са ясни. Първо, откъде идват парите? Откъде ще дойдат тези 3 милиарда за Турция? И на второ място, как ще сме сигурни, че целите на тези средства са постигнати? Че тези средства действително отиват, за да се погрижим за бежанците, идващи от Сирия. Как ще се следи всичко това? При положение, че Турция си е глобален, глобално действащо ли действаща държава, която си има своята суверенност и е сериозен регионален играч. И накрая госпожа Уинберг, заповядайте. Благодаря. Ще кажа единствено, че се питам какво точно ще направим. 3 милиарда чуваме не веднъж дес, днес, а 500 милиона само са освоени днес. А, как а, ще накараме държавите членки да платят тези средства или ще увеличим а, вноската за клуба Европейски съюз или какво? Как изобщо очаквате да намерите тези средства? Ще принудите ли държавите членки е, с заплаха от санкции или какво? На следващото място виждаме, че Великобритания е, е, наистина си отварят очите и могат да гласуват за да напуснат клуба. Господин Руте, заповядайте. Колко време ми давате? Знам, че искате да отговорите на всички въпроси, но има много теми. Заповядайте. Individual... В такъв случай е добре да групирам отговорите по теми във връзка с зададените до тук въпроси, вместо да отговарям по-отделно. Ако пропусна нещо, моля, кажете ми. че съм го направил. Първо за парите. Предложението, което направихме, беше да се вземат 500 милиона от е, европейските средства и се очаква държавите членки да мобилизират 2 милиарда и 500 милиона, за да се допълнят е, до средствата до 3 милиарда. Е, разговорите вчера и ясно подчертават, че Европейския съюз поема този ангажимент е 3 милиарда, но не се казва откъде ще дойдат тези пари. Това предстои да бъде уточнено. Тъй или иначе всички държавни правителствени ръководители са поели този твърд ангажимент да бъдат мобилизирани 3 милиарда евро, като от европейски средства могат да се мобилизират близо половин милиард евро. Втория въпрос, свързан с парите. Да, те са съвсем конкретно заделени, за да се използват е, за беженците е, в тяхна полза. Може би ще бъдат мобилизирани чрез доверителния фонд, с който разполагаме, и който ще ни даде възможност да а, помогнем на беженци от Сирия и в други страни. Ам, казаното за Йордания, например, съвсем не е случайно и темата се обсъди и вчера с Турция и много добре е, знаем, много добре си даваме сметка за това мобилизирането на тези средства ще е подобно на фонда за Африка. Ще се разглеждат конкретни проекти. Не става дума за 3 милиарда, просто е и така, за съвсем конкретни проекти, за училища, за сгради, да, не става дума само за лагерите, става дума за, и, и за хората в градовете. Така че има съвсем конкретни мерки за проследяване, до къде отиват тези пари. Като генерален директор, генерална дирекция вътрешни работи, не ми е работа да а, ви информирам за начина по който ще работят останалите колеги по темата, но го правя в духа на доверие, който сме, в който работим. Това е по а, а, а, тази тема. Сега за отварянето на допълнителни глави обсъждаме нещата с комисаря Хан, с генерална дирекция а, добросъседство. Работим с е, различни държави членки. Напълно съм съгласна с казаното от госпожа Пири, че трябва да се използва отварянето на глави, за да се обсъдят недостатъците на системите на страните кандидатки, в този случай Турция. Така че ако действително използваме глави 23-24, ще ги използваме, за да покажем, че това просто не... Нещата, които не работят. Правата на човека, независимостта на съдебната система. Това е при отварянето на глави. А при затварянето на глави въпросът е дали сме доволни от начин, от степента, в която са постигнати изискванията. Знам, че като цяло подходът е променен през последните години, но това е бил подходът ни като цяло и би било добре да се върнем към този подход. Има планове, винаги е било планирано да се отвори глави, глава 17 и това ще стане на 14 и 15 декември на междуправителствена конференция, която е свикана. Що се отнася до реадмисията? Що се отнася до споразумението Гърция, Турция за реадмисия. Разполагаме с такава споразумение. Имаме реадмисия между Турция и България. Имаме реадмисия между Турция и Румъния. Някои а, от разпоредбите а, се прилагат по-добре, други по-зле. Това бе обсъдено и на първата среща на комисията по реадмисия за която ще ви информирам по-нататък, тъй като в момента работим по одобряването на протокола, а втората среща на комисията по редмисия ще бъде през януари и отново ще се зададат тези въпроси. Няма да навлизам в повече подробности, но е много важно да се направи така, че споразумението за реадмисия Европейски съюз Турция, което в момента покрива само турски граждани, да може бързо да бъде разширено, така да, че да покрие граждани на трети страни. Това е част от обсъждането в контекста на плана за действие и ускоряването на приложението на пътната карта за облегчаване на визовия режим. По реадмисията. Нека да ви уверя, че не става дума за изпращане обратно на хора, които са поискали обежище. Става дума за хора, които е уточнено, че нямат право да останат или че вече нямат право да останат, тъй като са приключили процедурите по проверка за право на обежище и резултатите са отрицателни. Това е приложимо за всички държави членки и не е само за Гърция. Това е съдържанието на споразумението за мисия Европейски съюз Турция, що се отнася до облегчаването на визовия режим. Важно е да се провери до каква степен можем да разчитаме на приложението на разпоредбите за гражданите за трети страни в това споразумение за реадмисия. Винаги сме казвали, е, що се отнася до либерализирането на визите, че едно от предварителните условия, че, то е едно, че има едно предварително условие, а именно, че трябва да имаме гаранции, че процедурите за реадмисия се прилагат изцяло. И това е съвсем ясно упоменато, ще го намерите и в заключението от срещата на върха, а именно, че Турция се задължава да приеме реадмисия за, трети, за граждани на трети страни, преди да премине към всичко останало и ще направим а, промени в тази връзка, преди да направим, а, напреднем по всичко останало. Е, правилата са ясни. Е, що се отнася до редмисията, дали е, либерализирането на визите, не сме а, а, повторили отново, а, не, не сме се отказали от тези 72 точки, които бяхме споменали предходния път. Те трябва да бъдат приложени. Има някои въпроси, които са доста щекотливи. Например, защитата на данните и елементи – също като част от съвместния план за действие ще засилим сътрудничеството на полицията, що се отнася до каналчийството. Трябва да видим как можем да го направим без да разполагаме с рамка за защита на данните. Това е голямата трудност тук, но това е тема, по която работим. I'm just going through all your questions. Преглеждам отново зададените въпроси. Що се отнася до презаселването, госпожо Келер? И моята информация от вестниците, както и вашата. Необходими са ми повече данни по темата. Трябва да разбера повече за случващото се на място по-настоящем мога да кажа, че в заключенията от вчера има упоменаване на мерки за заселване и схеми за презаселване, съществуващи на национално и европейско равнище по настоящем. Разбира се, трябва да видим в каква рамка се случва всичко това. Вече сме обявили постоянна схема за постоянно презаселване има законодателно предложение, ще видим как ще се въведат нещата, но в средносрочен план ще трябва да бъдат положени доста повече усилия за предоселване от правеното в момента. Ще се отнася по споменатите 22 000, продължава да се работи основно на национално равнище и чрез Комисарията за беженците на ОНЕ – И ако правилно съм запомним, за 2015 година има поети ангажименти за осигуряване на възможности за презаселване на 40 000 души. А, нямам допълнителни данни по темата. ЕАЗО ще разгледа възможностите за допълнителни ангажименти за презаселване на ниво държави и членки. Има много въпроси и от по-общ характер, които вие повдигнахте е, за положението с правата на човека и за работата с Турция по този въпрос. Това са теми, които също бяха повдигани в обсъжданията, но Информацията за тях не е обществено достъпна по-настоящем, но искам да ви уверя, че е, добре си даваме сметка за въпросите, свързани с правата на човека. Нека сега да спомена пътната карта за либерализиране на визите. Има множество важни въпроси в тази пътна карта, които помагат за подобряване на положението с правата на човека в Турция. Това, което е много важно за господин Тимерманс и за нашата генерална дирекция е съвсем ясно да се запази ангажимента за спазване на изискванията по пътната карта за либерализирането на визите, които включват подобряване на правата на човека на място. Ясно е, че ще трябва съвсем скоро отново да се срещнем, за да говорим за темата безопасна страна на происход. Доколкото знам, това вчера не е било обсъждано. Но е добре да го обсъдим с малко повече подробности и очаквам госпожо Гиом да обсъдим тази тема. Да, има държави членки, които по-настоящему обмислят член 38 и 39 на директивата за процедурите при предоставяне на обежище и по-конкретно понятието безопасни страни на происход. По-настоящем обаче се говори и за списъка на безопасните страни на происход и по-конкретно за, националността, за, за гражданството. на третите страни, е, турското гражданство, например. Не знам дали успях да отговоря на всичките ви въпроси, но мисля, че е, е, направих усилие да покрия възможно най-много. Извинявам се, че не отговорих на всеки един въпрос по-отделно, но ако трябваше да го направя, щях да говоря близо 2 часа. Само последен коментар, показаното от вас, господин Депре. 8 милиарда долара. За 8 милиарда долара се говори. А пък ние говорим за евро. Може би заради това цифрите са различни. Може да има и друга причина да има разлики, но няма нищо против да го обсъдим с вас. Благодаря ви много, господин Рате, благодаря за отговорите, благодаря на колегите за зададените важни въпроси и ще се радвам да се срещам отново, за да говорим по тези теми, които са много важни за нас. Благодаря за този дебат. Оценявам високо това, че ни отделихте от времето си. Уважаеми колеги, нямаме много време, малко изоставаме от дневния ред. Имаме и други теми, по които трябва да работим, но може да се е, наложи някои от тях да бъдат отменени. Нека да ви уверя, че каквото и да се случи, гласуването ще бъде в 6.30. Така че, моля ви, погрижете се да имате на разположение своите карти за гласуване. Преминаваме към пета точка, обмяна на информация и сигурност на си информация в Европейския съюз, тристранен диалог и случващото се там. Господин Албрихт има думата по темата. Благодаря. Добре е да имаме информация за това, какво се случва с директивата за системите за мрежи за информация. Водеща комисия е ИМКО, докладчиката е Андрея Шваб от НП, ние е, се занимаваме с тези тристранни разговори от доста време. Имаше проблем да постигнем споразумение, защото съвета не винаги застъпва реалистични позиции. Така че не беше лесно да финализираме тристранните срещи. Ние винаги обаче от страна на парламента настоявахме за това, защото директивата е много важна, подадена е като предложение от години насам. Сигурността на информационните и комуникационни технологии също надяваме е важна. Надяваме се, че ще приключиме с досието. Господин Шваб се очаква това да стане следващата седмица, 7 декември ние лично от страна на парламента искаме да приключим, а що се отнася до съвета, нещата са все още проблематични. Постигаме от време на време малки стъпки и, вероятно ще има нужда от поне от още една тристанна среща. Опитваме се да постигнем единодушие. Това, по което сме се споразумели, е примерно, че трябва да се включат и е, провайдерите на цифрови услуги. Съществуват и определен вид е, инфраструктури, които са доста чувствителни и трябва да помислим как да ги включим. Не е толкова лесно да определим приложното поле, защото всякакъв вид е, технология може да се формулират като чувствителни. Така че трябва да помислиме. Съвета иска пределно ограничителна да е дефиницията. А, що се отнася до областите, е, които да бъдат включени, смятам, че ще постигнем споразумение. В а, а, нашето становище ние слагаме акцент върху клаузите за защита на данните. Вече сме се договорили с съвета по тази тема. Не съвсем окончателно, но все пак ще е, има препратка към темата защита на лични данни и предаването им, също, че трябва да има удов... уведомление, а също и уведомление до националните органи за защита на данните. Смятам, че ще успеем да постигнем споразумение. На 7 е, декември е 6-та тристранна среща. Малко е, ви притеснявам, защото сега следва следващата точка, е, госпожа Лорисън. Тя ще я представи. пакета за защита на данните и разговорите в триалог. Яна, заповядайте. Благодаря. Опитваме се да бъдем така пределно кратки. Е, не е огромен проблема. Е, регламента за защита на данните вече се занимаваме с него от 4 години, като се има предвид, че започнахме резолюция по съобщението на комисията от 2011 след като комисията направи предложение в януари 2012 и го приехме на първо четене през пролета на миналата година, сега вече можем да, да провеждаме тристранните преговори. Срещнахме се веднъж след лятната вакансия. И сега отново извършихме един кръг от преговори почти по всички глави. Единственото нещо, което не сме обсъдили са заключителните разпоредби и разпоредбите за делегираните актове и актовете за изпълнение. Тоест съвсем формално сме на края. Всичко останало е договарено. И е, така, проблемите се свеждат само до няколко нерешени въпроси, но наистина съвсем ограничен брой. Продължаваме да обсъждаме въпроса с изслед... научните изследвания и защитата на данните в това отношение, като основните различия са е, дефиницията на научни изследвания и е, въпроса как може да се обработват данните, защото там подходите са съвсем различни. Но не мога да кажа, че имаме огромни разлики. Що се отнася до чувствителните данни, там още искаме допълнителни гаранции спрямо поисканите в член 18 Тук продължаваме да обсъждаме темата, продължаваме също и с обсъжданията за това до каква степен може да се дава съгласие за обработка на данни като се е, говори за въпроса какво е експлицитно съгласие, е, как то, той може да се дава, какво означава информирано съгласие, в какъв контекст може да се дава, примерно ако купувам услуга, каква съгласие, защото е, не е ясно там тази услуга с какъв вид, друг вид обработка на данни се свързва. После при изключването на договори, как се обработват е, личните данни и там какъв е начин на задаване на съгласие и така нататък. Е, после въпроса за това Въпросът е не само да се прилагат еднозначно тези неща в вътрешния пазар, но и а, между компаниите, които работят, отделните компании, които работят в този вътрешен цифров пазар, който искаме да създадем. После задължението за контрол на, обработ... на процесите на обработка на данни, отговорното лице за защита на данните, там е, искаме компаниите да имат такова отговорно лице. В момента това е задължително, обаче страните членки още обсъждат дали да има единен стандарт. После уведомленията за нарушения в вече съществуваща директива се разписват такива разпоредби въпроса остава дали да бъде задължително за всеки случай или да се прави е, оценка на риска по индикатори. После санкциите също, това си е един ключов момент. Искаме да се хармонизира прилагането, т.е. не само един е, законов инструмент, но и хармонизирано прилагане в Европейския съюз що се отнася до правилата за защита на данните, т.е. да има механизъм за последователност или последователно прилагане. Говорим също така дали 3 или 5% от оборота на компанията трябва да се застъпят в текста във всички случаи всички останали моменти е, реално са пред е, окончателно договаряне. Е, остава ни още една последна доста длъжка фаза по, на тристранните разговори. Госпожа Лористън ще ви говори за това какво се случва с санкциите, но смятам, че ще успеем да постигнем споразумение до края на годината. Това е политическата цел не само на парламента, но и на комисията и нейния председател. Работния план беше да се финализира това досие преди 2016 Съвета и е, Европейския съвет също обозначиха 2015 е, като крайен срок за преговорите. Когато постигнем политическо споразумение, ще успеем с официалното приемане на документа, според мен някъде в началото на годината, на, на следващата година и след две е, години за транспониране от 2018 ще има вече общ европейски е, закон е, за защита на данните. Във всички случаи ще е, дадем един крайен резултат и качеството няма да бъде по-низко от директивата от 95-та, а ще бъде по-точен текст, ще дава по-голяма правна сигурност и ще е ясно какви са съответните задължения на парламента и съвета. Мисля, че няма много време за въпроси, но ако искате, може да се обърнете към мен след това. До 6 и 10 имаме време, така че е, Заповядайте, господин Къркроп не може да дойде тук, тъй като има проблеми с транспорта. Заповядайте, Мария. My, my presentation a bit shorter, uh, by... Благодаря. Because we want to achieve the, the final agreements. Ние искаме да постигнем окончателно споразумение до края на годината Остават ни две тристранни срещи. Имаме вече така известно споразумение по първа глава с изключение на приложното поле 3, 4, 5, 8, 9 и 10. И е, в понеделник ще има още една тристанна среща. 2, 6, 7 и 8 А глава ще бъдат разгледани. И накрая в Страсбург ще трябва да постигнем съгласие <laughs> по останалите въпроси. Uh, Приложното поле, така че да е, сме наясно и да има ясен резултат, особено след Париж, има и сериозно искане да е, се работи и за данните, свързани с е, е, сигурността. Тук въпроса обаче в прерогативите страните членки е много трудно да се намери дефиниция, която е, да спазва и европейското законодателство и да отчита интересите на страните членки. И работим именно по този въпрос. Кои въпроси останаха за обсъждане? Един е, е Европол и прехвърлянето на данни в трети страни. Надяваме се, че в е, някои особени случаи ще може да има разрешен трансфер на данни за частни лица, но е, тук дискусиите все още са много, много трудни и не сме стигнали до съгласие тъй като ние по принцип не сме много щастливи от подобна идея. Опитваме се да я сведем до минимум и да намерим решение. Основните въпроси правоприлагането до тук не, е, до този момент е инструмент за хармонизиране не е съществувал, защото в страните членки имат различни институции, различни култура на провеждане на разследване, различни режими и професионалистите доста се безпокоят че е, това, което правим, ще се отрази отрицателно на тяхната работа. Директивата в предходния мандат е била критикувана именно по тази е, причина и не е минала единодушно поради подобни страхове. И сега работим с съвета, за да може така да имаме едно взаимно разбиране за това, че директивата реално помага за по-добрия обмен на информация, което е изключително важно – и същевременно тя защитава основните права. Като е, полицията и правоприлагащите органи в страните членки да имат достатъчно е, марш за маневри, да я приложат в своите страни, е, да решават е, въпросите с разследванията, без това да ги затруднява, без да се страхуват, че ще ще има намеса, излишна намеса в тяхната работа. А какво е взаимоотношението между системата за защита на данни и правоприлагащите органи? Тук определено те се сближават и все повече влизат в диалог и е, в взаимоотношенията ни в съвета специално тази тема бе много резултатна – ние е, така, знаем за дискусиите и присъствахме на дискусиите на страните членки и сега е ясно, че всички страни членки се интересуват от това да се приключи е, в работата по директивата, да се е, подпомага сътрудничеството, защото това е в помощ на тяхната работа. Някои така основни е, послания излязоха в медиите, е, не точно в този смисъл, но е, ние от съвета имаме съвсем ясен сигнал, че страните членки очакват решение и се надяваме да постигнем това взаимно споразумение и положителен резултат на последните две-три странни срещи такъв смисъл съм убедена, че окончателният текст ще е добре балансиран между е, желанието да спазваме правата на човека и да помагаме на полицията в толкова сложната им работа. Да се надяваме, че пакета по защита на данните ще бъде готов преди края на годината и ще улесни е, и работата по други досиета с е, регистъра на пътническите данни и така нататък. Тоест да се създаде една работеща система, която да гарантира по един по-добър начин и спазването на основните права. Благодаря и на двама ви за толкова обстойни и все пак кратки е, представени на тези важни теми. Имаме един а, докладчик а, в сянка и за двете теми господин Вов, заповядайте. Благодаря много, господин председател. Съвсем накратко ще кажа нещо за указанията. Преди година и половина-две се съгласихме по подобрения вариант на текста, който мисля, че е от полза и е много полезно, докъде сме беше ни от полза за да стигнем докъдето сме стигнали днес. Ние е, решихме, че действително може да се използва този инструмент и за такива крайни случаи, неотложни случаи. Това ще е полезно и за директивата, и за регламента. По регламента все още има време, но трябва да говорим за съдържанието. Вероятно част от съдържанието не е толкова актуализирано, колкото би могло да бъде и като че ли има и пропуснати възможности. Тук няма да има 100% хармонизация. Много отворени въпроси стоят. сложен е този цифров свят, който разглеждаме. Има нови нови бизнес модели за използването на данни и обхвата, приложеното поле, скоростта са много специфични. Трябва да улучим точния подход – Необходимо е да помислим как преносимостта на данните се използва, но според мен е важно да имаме точните мотивации за използване на тези данни, да се използват те както трябва, да има подход основан на риска и И трябва, както трябва да проследим всичко и да не създаваме твърде много а, ненужна бюрокрация. Член 67 с процедурата за жалби не би следвало да стане така в текста, както е а, и трябва да се а, подобри начина на действие след вземане на решения и е, трябва да се погрежим за личното пространство на гражданите и да не поставяме европейските предприятия в положение да се конкурират с големи фирми от трети страни, би било добре да има известна степен на отвореност и се надявам това да се постигне в последната тристранна среща. Консолидиран текст съществува в интернет на този основен регламент, така че вероятно докладчикът може и това да разгледа. Благодаря. Но въпросът е да знаем, а, всъщност въпросът е защо не сме получили този текст, който съществува. И така, имаме един момент, всъщност много малко време. Надявам се комисията и са да могат само по една-две минути да ни отнемат коментарите си. Първо председателството. Заповядайте, няма проблеми, господин председател. Благодаря ви за това, че ни давате думата. Благодаря и на двамата докладчици. Те наистина много добре описаха стъпките в тристранните срещи. Също така искам аз да добавя, че от наша гледна точка преговорите вървят добре по двата документа, по целия пакет. Благодаря много на докладчика, докладчиците, тези в сянка и всички, които работиха за постигнато на, на тези стъпки. Сега сме в много решителен етап от преговорите. Смятам, че след 2-3 седмици, всъщност следващите 2-3 седмици ще са решаващи. съвета, председателството, всички държави членки са ангажирани с целта да се постигне окончателен вид на реформата от края на годината. Има много ясни индикации от Европейския съвет, че и от гледна точка на министрите искаме да се постигне резултат до края на годината. Министрите ПВР на 20 ноември показаха едно нещо, а именно, че е нужно да се обменя информация между правоохранителните органи и съдебните органи. И а, именно заради това ни е нужна хармонизирана рамка за обмен на данните и то колкото може по- скоро, така че реален ангажимент от наша страна, колкото може по-бързо да приключим с а, тези преговори. Благодаря ви много, каза председателят. Наистина приближаваме много а, силно а, към времето за. А, гласуване, така че слагам край а, на а, списъка с а, желащите се изкажат госпожа Интвелт и след това госпожа Лористин, за да а, отговори. Не съм сигурен, че имаме време, тъй като в и 10 започваме. Извинявайте, комисията, само една минутка, ако може. Аз ще се справя за 40 минути, господин председател, казва. А, представителката на комисията или има преди по-скоро 40 секунди. Наистина представителят на съвета свърши и моята работа. Наистина това е огромен приоритет за нас, така че ние подкрепяме колкото може по-бързо действие, финализиране на преговорите и двете досиета са ключови и за единния цифров пазар и също така по отношение на правоохранителните органи и по-добрата за щита на данните. Благодаря ви, каза председателка, госпо, председателя госпожа Софи Интвелд и накрая госпожа Лористин. Съвсем накратко от мен искам да се присъединя към това, което беше казано от двамата докладчици. И аз смятам, че те се справят изключително добре. Люксембургското председателство също отлично по двата файла и а, също и Европейската комисия. Надявам се, че можем и трите документа, а, директивата за защита на данни, регламента за защита на данни и също така и а, използването на резервационни данни, предложението за директива, не само защото аз работя по последното, защото ние сме гласували и по трите, колкото и да не са доволни или, или недоволни от а, резултата, не разбирам защо НП все повече и повече иска да забави, да а, промени мандата и то през затворени врати. Аз съм съгласна с мандата, който е гласуван и в нашата комисия, и в пленарна сесия и нека да приключим тази работа до края на годината. Госпожа Лорисим. Съвсем накратко от моя страна реакция, показаното от господин Фос, загрежността, че трябва допълнителни проверки да се предвидят, за да се справим с крайните случаи, за които всички знаем. Трябва да сме сигурни, че всички дерогации по отношение на а, свързаните случаи с тероризъм и така нататък, те са въведени, те вече а, е, са обсъдени и са, има заключение по тях. Така че не е проблем това за съвета а, и доколкото разбирам, ние всички, комисията и ние работим с а, най-добри намерение да се справим и с необходимостта и в такива спешни случаи. Ако искате е, последна дума, е, Ян, заповядайте, господин Албрехт. Да, благодаря, господин председател. Само да припомня, че това е много важен въпрос за европейската економика. Това е много важен въпрос за е, европейския цифров пазар, за да има а, нужната а, равнопоставеност не само за а, предприятията, но също така и за, пред, за потребителите, за да знаят те какви права имат. Също така да утвърдим правата за достъп на данни, които са в 28 различни стандарта в момента. Не можем и ден повече да чакаме. Трябва да се приеме това колкото може по-скоро и за това не би следвало просто да продължаваме преговори, които очевидно вече са много близо до края и а, на основата на нашите мандати трябва да действаме. Нека припомня, че мандата на Европейския парламент за а, регламента за защита на данни беше гласуван с 95% за в пленарна сесия. А, така че нека сега да го направим и всичко да е в съответствие с общия подход на съвета. Председателството много сериозно работи по този въпрос с нас. Аз го а, признавам и съм благодарен, както и за готовността на всички държави членки да стигнем до края на споразумението. Разбира се, остават някои отворени въпроси, които трябва да се изяснят, но а, освен а, и споменатото от докладчиците в Сянка, смятам, че сме постигнали своята мисия и а, сме постигнали въвеждането на нови иновации, нови развития в областта на защитата на данни, включително а, псевдонимизацията или а, анонимизирането на данни а, и така в целия пакет, по който преговаряме, сме включили и а, подхода на основа на риска, който а, и съвета, и парламента вече постигат съгласие какво означава. Имаме нещо сериозно на масата, в което са включени всички специфични искания от много различни страни, подадени през последните 4 години и наистина смятам, че трябва тези преговори много обстойно и широко да бъдат постигнати и а, се надявам, че сега вече сме стигнали до приемлив вариант и в следващите две страни срещи би трябвало да успеем да постигнем всичко това. Аз казах последна дума, но не се, те обвинявам, че каза всичко това, което каза. Ето, добре дошли и на колегите, които идват и за гласуването. Благодаря на докладчиците и тези в Сянка, на всички в комисията и в съвета, които работят по тези важни теми. Следващите срещи Тристани предстоят на 10 и 15 декември по а, регламента, а по директивата на 7 и 17 декември. А, сега без да спираме, продължаваме към гласуването. Just quickly, I might want to play two, there's no need.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 Колеги, да заемете местата си, защото започваме гласуването. Colleagues, it's an electronic vote. Can you just be seated? I'm going to begin the vote. The first vote is on toward, toward the digital single market. The rapporteur, Mikhail Boni. Господин Бони е докладчик на доклада към единен цифров пазар. Искате ли думата? Заповядайте. Искам да благодаря на всички докачици в сянка, съветници и започнахме с проект на доклада и имахме 120 изменения. Работим сега за 13 компромисни изменения и някои разделни гласувания. Надявам се, че всичко това е съобразено с ще бъде в съответствие с гледащето на нашата комисия за цифрови пазар и благодаря на всички. Начало на гласуването по изменение едно, казва председателят. The vote is closed. Тай на гласуването. Приема се. Компромис 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. The vote is now closed. Has everyone voted? Okay. Край на гласуването. Нали всички гласуваха? That is carried. Amendment 34. Приема се. Изменение 304. Начало на гласуването. Has everyone voted? The vote is closed. Всички гласуваха ли край на гласуването? Приема се. Компромис 3. Начало на гласуването. Не, не, не. Извинявайте. Извинение 51. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 3. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. It's carried. Compromise 5. The vote is open. Компромис 5. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. That is carried. Compromise. Приема се компромис 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се компромис 9. Начало на гласуването. The vote is closed. Carried. Carried. Paragraph 4, Amendment 67. Приема се. 67. Изменение 67. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Начало на гласуването. I'm leaving more time because... Оставя малко повече време, защото ми се струват всички малко по-бавни днес. Край на гласуването вече. Приема се. Компромис 12. Начало на гласуването. 13. 13. Compromise 13. The vote is open. Компромис 13. Извинявайте. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуване по целия текст. Начало. Край на гласуването. Приема се поздравление на докладчика господин Бони. colleagues, the next vote on the draft council decision approving the conclusion of the European... Преминаваме към следващата точка. Е, гласуване по доклада по проекто решението на съвета за подобряване на сътрудничеството между Европол е, и Обединените арабски емирства. Изменение 1, 2 и 3. Заедно по именно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменения 4 и 5 са еднакви, идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Десето изменение, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Крайно гласуване по именно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се поздравление на докладчика госпожа Мусолини. След това нека да преминем към гласуване на проект решение на съвета за сътрудничество между Европол в рамките на споразумението за оперативно стратегическо сътрудничество между Босна и Херцеговина и Европол. Лоренцо Фонтана, изменение едно, поименно гласуване, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И последно, финалното гласуване по именно. Моля, гласувайте. vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика. We move to the draft Преминаваме към проекта становището към годишния доклад от 2013, за 2013 година за защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и борбата срещу измамите. Докладчика е Петър Ежек. Преминаваме към гласуването. Изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да повторим ли? Колеги, е, има един глас повече от НП, така че отново по изменение 13. Знам, че това не е проблем, но от техническа гледна точка трябва да са коректни нещата. И така, по 13-то изменение към точка първа, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 2, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Compromise 3. The vote is open. Компромисно изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис на изменение 4. По първата му част, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се Втората част на компромисно изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис на изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 26. Моля, гласувайте. Изменение 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 28 извинение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 29 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се Изменение 30 по първата му част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 30 втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение. към преамбила. Първо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се. Второ изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 4 към преамбила. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение 5, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се и изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по текста с приятите изменения. Моля, гласувайте. Yeah. That was a roll call vote. Гласуването беше поименно. We're voting on the text as modified. a roll call vote. Sorry, the Гласуваме по текста с приятите изменения. Извинявайте, колеги, нека да а, уточня. Това беше крайното гласуване поименно. Искате ли да направим отново гласуването? Край на гласуването. Отново оточнявам, това беше крайното гласуване, по именно гласуване приема се. Congratulations to Mr. Jezek. Jezek. Final one. Colleagues, uh, single vote, uh, on... Едно гласуване имаме по междуинституционните преговори във връзка с предложението е, за директива на парламента и съвета за условията на влизане и престой на граждани от трети страни за целите на научни изследвания, обучение, обмен на студенти, стажове с или без възнаграждение, доброволчество или отглеждане на деца. Докладчикът е Сесилия Викстрям. Иска ли да каже нещо докладчика? Не. Крайно гласуване по този текст. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 43 гласа за, 49 гласа за и 3 гласа против. Another final И още едно крайно гласуване по резултата от междуинституционните преговори за целите на споразумение на второ четене, за ранно споразумение на второ четене, във връзка с Европол и отмяната на решения 209-371 и 205-681. Господин Диас Демаре, искате ли да кажете нещо като докладчик? Благодаря, господин председател. Темата е обсъдена повече от 18 заседания. Работих се по споразумение за второ четене. Благодаря на всички докладчици Сянка. Благодаря на съветниците. Благодаря на служителите и на съвета за конструктивната работа, както и на комисията също за конструктивната работа. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Диестемера. Нека да гласуваме по текста, договорен при междуинституционните преговори. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се с 43 гласа за, 5 има против, 4 има въздържали се. Поздравление на докладчика. Thank you, colleagues. That's the end of voting time това приключваме гласуването. Hi, how are you? I'm very glad that